нас и от съвета. Канцлера Меркел ни го припомни миналата седмица, така че хайде да не изоставаме. Ευχαριστώ πολύ. Η συζήτηση έληξε. Η ψηφοφορία θα εξαρθεί αύριο στις 12 το... Благодаря ви много. И така този дебат приключи. Гласуването ще утре по обяд. Следващата точка в дневния ред е доклада на Ривелини свързан с зоната, обхваната от споразумението за ГКРСМ. Давам думата на господин Ривелини за 4 минути. Грация, президенте. Presente... Благодаря, господин председателю. Проекто регламента предвижда различни разпоредби да бъдат приложени на практика. Тук става въпрос на първо място за опростяване. До сега нещата изглеждаха така. Имаше една препоръка, която препоръчваше изпълнението на тези разпоредби на доброволни начала. Но сега трябва да се заде един стабилен правен инструмент – така че той в дългосрочен план да бъде хармонизиран в европейското общностно законодателство. Има един а, правен акт, който може да се а, обедини с, с съществуващата препоръка. Тук става въпрос а, за техническите мерки във втората част на тази препоръка. В този този проект регламент се споменава риболова в залива Лион, както и за изисквания свързани с издаването на разрешителни за извършване на риболовна дейност, както и а, изисквания към самите а, плавателни средства. Освен това, в предложението ще бъдат включени минималните размери на окото на мрежата. А, също така в член 16 се описват и другите видове мрежи, които могат да бъдат използвани, теглени драги, трални мрежи на а, повече от 1000 метра дълбочина. Също има и глава, в която става въпрос за контролните мерки. Тези мерки предвижат всяка държава членка да изпраща Европейска комисия по обичаен начин, актуализиран списък на корабите с обща дължина повече от 15 метра, плаващи под нейн флаг, регистрирани на нейна територия. Това се споменава в член 18 във втора глава има допълнителни мерки за пристанищните държави. Също така се споменават и плавателните средства от държави, от трети държави членки, които извършват а, товарителна или разтоварителна дейност. Също така може да се дава отказ на такива кораби да акостират в пристанището, ако не са част от това споразумение ГКРСМ. Също така става въпрос за докладване, за сътрудничество. В настоящия документ също се говори и за сътрудничеството с изпълнителния секретар на ГКРСМ в член 24 и предаван от страна държавите членки на на статистическите таблици. Става въпрос за регистъра, за регистрационния номер на плавателното средство, капацитета, брутен тонаж, конски сили и така нататък. По отношението на заключителните разпоредби, в член 28 комисията споменава делегираните актове, също и разпоредбите, които са несъществени елементи от съответния законодателен акт в съответствие с член 290 от ДФС. Ако може ми да дадете още две минути, мога да кажа нещо в допълнение. Съжалявам, съжалявам. Е, накрая ще имате две минути, но може и сега, но тогава пък накрая няма да може да вземете думите, думата. Добре, сега ще използвам времето. Освен това, трябва договорните страни а, да се задължат да изпълняват а, приятите разпоредби и условия в това споразумение. А, мерките трябва да се прилагат в международен мащаб, правните инструменти да бъдат ам, създадени на европейско а, ниво, да се включи в действие и процедурата за съвместно взимане на решение. Трябва тук да мислим за разпоредбите в член 28. При годишната среща на ГКРСМ трябва да се засягат тези въпроси. Ще бъдат създадени работни групи в рамките на съвета. Факт е, че Европейския съюз не е в състояние а, да изпълни едно такова законодателство в а, срок. Това обаче подкопава доверието към Европейския съюз, както и към ГКРСМ и други а, международни организации в областта на рибното стопанство. Жалко е, че Европейския съюз се занимава с незначителни неща и губи ценно време, вместо да се заеме с а, проблема като цяло. Споменах тук и делегираните актове. Сега как а, ще се споразумеят двата с законодателния органа? така че изцяло да бъдат е, е, изпълнени тези делегирани правни актове. Член 28 Там са предвидени такива делегирани правни актове. Те са от голямо значение, от голям интерес. Е, трябва да се стигне до един окончателен резултат и окончателно решение. Имаше подобен доклад Брун, свързан с ветеринарните изисквания към животните и домашните любимци. E del Consiglio che istituisce un programma di documentazione delle catture. В доклада се споменава и за регулиране при е, е, документиране на улова на на червения тон. мисля, че трябва в кабинета ми да сложите моя снимка за благодарност. Ако нямате, ще ви дам. Комисаря Даманаки, аз няма да си сложа ваша снимка, но ще бъда кратък. Госпожи и господа, най-напред искам да благодаря на господин Ривелини за работата му по този доклад. Искам да кажа също така, че много се радвам, че Комисията по рибно стопанство и парламентът като цяло подкрепя пус, този доклад в неговата същина. Съгласна съм с обстойното изказване на господин Ривелини. Съгласна съм също така, че изпълнението на различните мерки, прияти от Генералната комисия по риболова, е, има от, ключ, е от ключово значение за устойчивост на рибните ресурси в Средземно море. Длъжни сме да го направим, тъй като Средземно море има нужда от това. Необходимо е да го направим, за да запазим биологичното разнообразие е, и е, за да не се превърне Средиземно море в мъртво море. Ще спомена само един институционален въпрос, е, който спомена и господин Ривелини. Както знаете, препоръките на Генералната комисия стават, са, длъжни, са, са задължителни за Европейския съюз от, от от такъв момент, който е определен Генералната комисия. С други думи е необходимо навременно транспониране, за да могат тези международни мерки да станат пряко приложими към физически и юридически лица в Европейския съюз, да се осигури правна сигурност. И така, почитаеми госпожи и господа депутати, не бива да допускаме транспонирането на мерките да се превърнат в съвременен вариант на мита за Сизив. Транспонирането на мерките, прияти от Генералната комисия по риболов през последните години, е, изчаква приемането на този регламент. Но много скоро Генералната комисия по всяка вероятност ще приеме нови изменения, които изискват ефективно транспониране в определен срок, така че ние премин, ще преминем през тази дейност отново и отново. Ето защо съм убедена, че комисията трябва да има делегирани правомощия за транспониране на всички бъдещи изменения в законодателство на Европейския съюз. Притесняваме ограничението на делегираните правомощия е, за комисията, което може би ще бъде последвано от, от риска транспонирането да не се осъществи на време. Това трябва да се избегне. Ние не би, това е, не е начин да е, заобиколим правомощията на Европейския парламент, но ни трябва навременно транспониране. Притесняваме това, че чрез тази процедура това ще бъде невъзможно. Ето защо съжалявам, че институциите не могат да постигнат съгласие по този важен въпрос. Искам да подчертая, че това ще компрометира възможността на Европейския съюз да спази международните споразумения, ще подкопае и доверието в нашата а, рибна организация. Независимо от това, дами и господа, убедена съм, че ние трябва да преминем към приемането на този регламент бързо. Следователно приветствам позицията на Европейския парламент като стъпка в правилната посока. Надявам се, че по-нататъчни стъпки ще ни дадат възможност да, да преминем към приемане. Заедно с това трябва да продължим да мислим за това как най-добре да транспонираме е, предложеното от регионалните организации. От наша страна ще продължим да търсим по-добри решения. Искам да ви приканя да се присъедините към нашите усилия. Още един път искам да благодаря на господин Реверини за неговия доклад и на, ком... и на парламентарната комисия за усилията ви. За усилията й. Благодаря. Благодаря, госпожо комисар. Now, um... Сега е, давам думата на колегата Гер. Господин председател, най-напред искам да кажа, че ние сме в Страсбург. Госпожо комисар, скъпи колеги, искам да благодаря на господин Ривелини за неговия доклад и преговорите с комисията и съвета от 2009 година. След прекъсването му, след влизането в сила на Лисабонския договор, Доклада транспонира препоръките, прияти от Генералната комисия по риболова в Средземно море на първо четене. Препоръката, приета от Генералната комисия, налага определени ограничения на риболова в Лионския заем, размера на окото на мрежата и опазването на естествените местообитания. Докладът е много важен, тъй като определя риболовната зона в Средземно море обсъждат. Там се засягат различни елементи на риболовните съоръжения, забраняват се теглените драги, травните мрежи и други подобни. За някои теглени мрежи, за, за някои теглени драги а, има изискване, що се отнася до травните мрежи. А, също така се определят 50 мм или еквивалент на, на, на 40 мм. Докладчика също така изисква актуализиране на съответните регламенти и поясняване на позицията на парламента. Комисията трябва да представи на Европейския парламент до 30 юни доклад а, за а, мерките, които е приела. Надявам се, че ще че този доклад ще бъде готов преди второ четене. Благодаря за вниманието. И аз ви благодаря, господин Арсенис. Боли, кире проведре, епитропе Даманаки. Благодаря, господин председател, госпожо комисар Даманаки, дами и господа. Средиземно море е една много малка част от нашата планета. Един процент от моретата и океаните на планетата, но той е изключително богат. 89% от биоразнообразието по света се срещат в него. Голяма част от нашата флота е в Средиземно море. 60% от работните места в риболовния сектор са там, но за съжаление 50% от улова всъщност е свръхулов определен процент всъщност надвишава биологичните граници. Каква е причината? Кой трябва да бъде обвиняван за това? До момента, до момента общата рибарска политика се проваляше и не можехме да прилагаме съвместно взетите си решения. Това се дължи също така и на вземане на решения, без да вземаме предвид научни доказателства и е, защото обслужваме нечи интереси. Преди няколко години Европейската комисия се опита да разреши проблемите в Средиземно море и се излезе с регламента за е, риболова в Средиземно море. За съжаление обаче нещата не са свързани само с това какво правят държавите членки. както знаете, Положението в Средиземно море е, в крайна сметка е засегнато и от другите средиземноморски страни. И ако не действаме заедно, то тогава това общо богатство е, ще бъде застрашено. Правихме първо четене, но за съжаление съветът не присъства. Имаше проблеми с мерките по прилагане. Съветът трябва да разбере, че Лисабенския договор трябва да бъде прилаган и съвета трябва да приеме е, правото на Европейския парламент да участва в вземането на тези решения. Съвета трябва да приеме делегираните актови. Благодаря ви. Благодаря, казва председателя господин Ромева Ируеда. Uh, Благодаря. През последните две десетилетия на прилагането на, общата рибарска политика показва, че е, се налагат двойни стандарти в управлението на е, рибното стопанство в Европа. Наложи се едно статукво на неправилно управление, е, което води до свърху в Средиземноморието. Участващите страни трябва да поемат своята отговорност – и да се придържат към общите стандарти и процеси и да се отървем от миналото. Рибните запаси в Средиземно море нито един рибар може да си позволи да унищожава природното разнообразие там. Политиката свързана с опазването на морските ресурси трябва да бъдат включени в оперативни схеми за управлението на рибните запаси в Средиземноморския басейн. Тези оперативни схеми, подобни на тези, които се използват в Атлантическия риболов. For... Най-напред ще благодаря на комисаря Деманаки за сложи край на изхвърлянето. В момент, в който много хора гладуват, е срамно да се улавя риба, да се убива и след това да се изхвърля в морето, за да храни птиците. Надявам се, че това законодателство ще бъде прието без забавяне, за да сложи край на тази срамна практика. Освен това, Приветствам препоръката, направена от Генералната комисия по риболова, особено за риболовните съоръжения, минималния размер на окото на мрежата в Средземно море и Черно море и забраната за трални мрежи и теглени драги е, по този начин риболова ще стане по-устойчив. Нашата група напълно подкрепя този доклад е, и е, благодаря на комисария за ангажимента и за забрана на изхвърляне на улова. Благодаря, господин председателю. Господин председателю, госпожо комисар, Средиземно море е единственото море, което е заобиколено от три континента. Има различни култури и най-различни страни. Затова основните въпроси, свързани с морската економика за Европейския съюз, са свързани с регламентирането на риболова, но и развитието на контролни мерки е, за надзор над е, съответната флота, която работи там. В това море има огромни, огромен запас от рибни видове. Не може само да се експлуатира. Имаме нужда от мерки, като онези, които бяха споменати в доклада. Искам да благодаря на господин Ривелини за компетентния доклад, в който се посочват различни начини за управление на ресурсите в Средиземномерието, които са изключително ценни. Благодаря. Благодаря, казва председател господин Милана. Си, грация президенте, сеньор комисар. Благодаря, господин председателю. Госпожо комисар, аз смятам, че е, чрез това споразумение е, ние откликнахме на една е, спешна и извънредна ситуация. Аз смятам, че трябва да се мисли и за пределните граници на този регламент, защото понякога си мислим следното че ако Европа направи първата крачка, другите ще я последват. Важно е да мислим за самата стратегия и да се занимаем с отделните характеристики на този регламент. Благодаря на колегата Равелини за свършената от него работа. Но въпреки това аз съм на мнение, че трябва да се опитаме а, да постигнем споразумение на първо четене, но а, трябва да се занимаем и с тълкуването на член 28. Парламентът а, казва да, това са делегирани правни актове, те трябва да бъдат прияти от комисията, но с крайна сметка това не е така. В този случай в парламента трябва да имаме предвид, че не става въпрос само за биоразнообразието, а тук става въпрос и за бъдещето на самите рибари. Е, смятам, че ако искаме да постигнем споразумение на първо четене, трябва да включим и процедурата за съвместно взимане на решение. Да, от една страна е добре, но има международно споразумение, е, което трябва да дава е, възможност на Европейския парламент да играе своята роля. hon благодаря, господин председател. Аз във всички случаи ще гласувам за моята страна. През... Искам, господин председател, напълно да се съгласа с това, което каза преждеговорившия. Защото а, поздравявам ви, господин комисар, за взетите мерки аквакултурата а, и а, опазването на околната среда са свързани. Фактически вие сте свързали всички важни елементи. Опазването, управлението, а, използването и всички важни мерки, които са важни в отношението на аквакултурата. А, по този начин се свързват всички важни нишки, всички, всички елементи а, а, на а, проблема. И то по един много цялостен, разумен а, пакет от мерки. И най-важното е, че той се характеризира с простота и яснота. Надявам се, че това, което правим тук, като приемаме този доклад, а, като това е, че приемаме един най ефективна рамка, която е годна за работа. Благодаря, господин комисар, благодаря, господин председател. А, сега имаме трима души записали се за а, спонтанни изказвания. Благодаря, господин председател. Аз съм съгласна с това, което каза преждеговорившият. Трябва ни един регламент, който трябва да бъде взет предвид от комисията по рибно стопанство. Аз съм съгласна с комисията, но смята, че, смятам, че всички държави и членки трябва да имат равни права, трябва да имат добър баланс, трябва екосистемите да са опазени. Естествено, всички отделни интереси на местните общества, на местните общности трябва да са защитени. Този регламент предвижда едни много ясни правила по крайбрежните области в Средиземноморския регион. Целта е да се опазят местообитанията, защото в противен случай са застрашени много риби. В Италия се очаква едно специално правило, едно специално постановление – което трябва да покрие няколко области в Италия. Искам да благодаря на е, докладчика и да помоля комисията да помисли тези инструменти да са по-гъвкави, защото местните рибарски общности трябва да преживяват. Now, the next speaker is Mrs. Petra Neves. One minute. Obrigada, senhor Apresento Благодаря, господин председател, господин комисар. Е, регламента, който обсъждаме, има е, за цел да е, превърне в един документ препоръките на Общият съвет за въпросите за риболова, на риболова в Средиземно море. Искам да поздравя докладчика за свършената работа доброто състояние и на ресурсите и тяхното опазване е главната цел на общата комисия а, по въпросите на рибарството в Средиземноморието. Имаме различни политики, различни решения. Е, многократно комисията се занимавала с един и друг въпрос, взимала е решения. И разбира се, борбата с незаконния риболов е един от най-големите предизвикателства, пред които сме изправени. Повечето от, предлож... от предложенията в регламента са положителни. Трябва да гарантираме а, прилагането на всички мерки за контрол, за сътрудничество и то не само когато става дума за кораби, които а, а, ловят под флаг на държави от Европейския съюз, е, но също така и е, това въжи за всички останали кораби от трети страни. Е, при разрешенията за рибарство трябва да има равнопоставеност на всички, които ги а, изискват. Благодаря, господин председател. Ние бихме искали да обърнем вниманието ви на един от аспектите на проекто регламента, който според нас е особено важен и решението на който според нас е ни е Ние не поставям под въпрос значението на многостранното сътрудничество за адекватното управление на риболовните ресурси. Напротив, но целта на предложението е да даде на комисията правомощия да приема е, така наречените делегирани актове е, в области, които е, засягат суверенитета на страни като Кипър в тяхната изключителна економическа зона. И толкова по-сериозен е този факт, че по-настоящем суверенитета на тази зона незаконно се оспорва от трета страна кандидатка, както е добре известно. Тъй, че проектът е, накърнява законното право на държава членка да управлява собствените си природни ресурси в рамките на изключителната си економическа зона. И това е право, суверенно, което въпросата държава членка получава съгласно Конвенцията на ОНЕ за морското право. Ние настояваме за отделно поименно гласуване на съответния текст от регламента. Благодаря, госпожо комисар. Имате думата. Бих искала да благодаря на всички за изказванията и бих искал да отправя само две малки бележки, господин председател. Изразявам съгласието си с тези, уважаеми депутати, които подчертаха, че онова, от което се нуждаем по-настоящем, е правилното изпълнение на регламента за Средиземното море. Регламентът действа твърде скоро аз а, е, смятам, че можем да, допус, да допуснем известен толеранс, т.е. да изчакаме, е, докато регламентът се докаже на практика, по-настояще не е възможно да се настоява за повече изменения или дерогации. Трябва да подчертая, че самият регламент дава достатъчна възможност за гъвкавост прекомерна, бих казала, така че държавите членки би трябвало просто да спазват регламента, ако желаят да се възползват от предвидените в него дерогации. На второ място бих искал да кажа, е, пак да изразя съгласието си с тези депутати, които заявиха съответната позиция на държавите членки, че в Средиземно море би следвало да постигнем положение аналогично на положението в други морски басейни. Регламентът се нуждае от е, уредба. Тоест, Средиземно море, извинете, се нуждае от уредба и в рамките на реформата на обща рибностопанска политика ние ще възприемем постъпателен подход, за да постигнем аналогичен статут на Средиземно море, какъвто имат други морски басейни. И последно, господин председател, Представата на комисията, желанието и е, чрез делегирани актове да осигурява изпълнението на решенията на международните органи, в които Европейският съюз участва, няма нищо общо с суверенитета на държавите членки. Напротив, онова към което наистина се стреми комисията е да получи възможността все така да облегчава въвеждането на съответните международни правни актове в европейското ни законодателство. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви, госпожа Даманаки. Закривам дебатът. Вотът е в 12 часа утре. Сега преминаваме нататък към въпрос към комисията за споразумението за партньорство в областта на риболова между Европейския